от всички права, които му дава този пост. Освен това, получих у господин Успашич едно искане за защита на неговия парламентарен имунитет, защото пред Вилнуския съд се разглежда дело срещу него. По, по правило 6, параграф 3, това ще бъде предадено на Комисията по правни въпроси. След това социалистите и демократите изпратиха свои питания и съответните назначения ще станат факт в Комисията по външни работи и Комисията по за отбрана Софоклес Софоклеос. Стигаме до гласуването. Първият доклад е доклад на господин Бенсън. Процедурен въпрос.